Сега е, изчитам е, заместник-председателите по е, техния ред. Първи... Ще ви дам резултатите. 672 гласа са подадени, 17 невалидни. Валидните гласове се разпределят така. 655 са валидните гласове. Кандидатите са получили следните гласове. Господин Питела получава 319 гласа. Мигел Анхел, Мигел Анхел Мартинес. Мигел Анхел Мартинес. Мартинес получава 200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 246 гласа, от Маркарас 244 гласа, Едвард Макмилан Скотт получава 239 гласа, госпожа Изабел Дюрант получава 238 гласа. Господин Александър Алваро получава 235 гласа. Райнер Виланд 230 гласа, господин Олдрик Власак 223 гласа, господин Яцек Проташевич 206 гласа и господин Лазло Шуриан 188 гласа. И така, всички кандидати, чието имена чухте, са избрани и те могат да представляват парламента и да заместват председателя в реда, в който чието техните имена бяха прочетени. Има ли кандидати, които не приемат избирането си и новата си позиция? Не, е в такъв случай нека да ги поздравим. Дами и господа, съставът на новото бюро на парламента ще бъде съобщен на всички останали европейски институции и политическите групи могат да отпразнуват резултата тази вечер. А сега давам думата на председателя Бароз. Благодаря много. Благодаря, господин председател, госпожо министър-председател, госпожо Торнинг Смит, уважаеми дами и господа депутати.